Добър ден, скъпи колеги! Нека да започнем нашето заседание. Приветствам госпожа Маргрете Вестагер, комисар по въпросите на конкуренцията. Много благодаря, че прия компания в нашата покана. Основно ще обсъдим изпълнението на препоръките, които парламента отправи през е, своя мандат и по-общо цялостната работа, свързана с е, правомощията на нашата комисия. Сигурен съм, че в е, изложението си ще кажете, че ако има неприключили производства, вие за тях именно поради тази причина няма да може да вземете отношение, но има много други интересни теми, които ще изслушаме внимателно. И така, госпожо комисар, нека да чуем уводното ви изказване до 10 минути. След това ще има въпроси и отговори. Преди всичко, аз искам да ви благодаря. Според мен, работата на вашата комисия е изключително важна – ето защо ви благодаря за активното участие и за инициативата. Много се радвам, че съм тук и ще обсъдим тема, която е близка до всеки гражданин, до всяко предприятие, защото това е въпрос на лоялна конкуренция и справедливост. Защото ако работиш усилено, а това правят а, европейците, и си плащаш данъците, очакваш това да правят и големите корпорации. Ако имате фирма, тя реализира печалба, върху нея плащате данъци. Ще искате и конкурентите ви да правят същото, защото това са справедливите условия на конкуренцията. Не бива големите търговски дружества, които разполагат с големи ресурси, да използват пролуките в закона, за да избягват плащането на данъци или пък да получават специални облегчения и изключения за намаляване на данъчното им задължение. През изминалите години бяха прияти 14 закона за по-тясно сътрудничество в областта на борбата срещу избягването на данъци. 14 законодателни акта, два пъти повече, отколкото през предходните две десетилетия. Много се радвам, че парламентът е силно ангажиран в тази работа. Разбирам ограниченията, разбирам, че не можем да работим откъснати от действителността, но парламента има изключително голямо значение да настоява да работи активно от името на гражданите, за да се предприемат мерки. Лудек Нидермайер и Анята Кофот са представили всеобхватен от доклад. Не мога да говоря за някакво рекордно постижение, а по-скоро за рамка, насока за работата ни през едните години. Не е време за самодоволство. Не е време за потупване по рамото. Време е за равносметка. Време е да се замислим за бъдещата си работа. По-нататъчната работа обхваща и темата за държавната помощ. Миналата седмица съда се произнесе по делото за свръхпечалбите на белгийски юридически лица – и а, е, заяви, че това не представлява незаконна държавна а, е, помощ, е, въпреки че а, тези а, печалби представляват 90% а, от а, доходите им. 90% повтарям. Съдът се произнесе, че се спазват правилата за държавната помощ тези е, белгийски юридически лица са части от големи многонационални е, корпорации. Съдът е, се аргументира с това, че данъчното облагане е национален прерогатив. До тук добре. Защото няма диференцирано отношение. Но изключението трябваше да бъде възприето от съда а, като схема за данъчно облегчение поради изключването им от а, данъци. В такъв а, случай то се иска от многонационалните компании. В съдебното решение се казва, че това не е обща схема, а всяко от дружествата е поискало данъчно облегчение индивидуално. Затова съдът не приема е, изключението като обща схема и не се произнася по индивидуалните изключения, защото не е отправен такъв въпрос. Но тук не става дума за избягване на двойно данъчно облагане на печалбите. Именно това беше аргумента, с който Белгия даде тези е, облегчения и освобождаване от данъци на белгийските юридически лица. Както виждате, с смесени чувства гледаме на това съдебно решение. В него има различни елементи. То беше постановено е, четвъртък миналата седмица. Имаме известно време да помислим и да преценим какви стъпки да предприемем в най-близко бъдеще. Едно е ясно. Съдът потвърди един утвърден принцип. Ако има избирателност в данъчните облегчения, то тогава те се равняват на незаконосъобразна държавна помощ. Има общо 7 решения до сега, в които има индивидуални заключения. Близо 15 милиарда евро са събрани поради неплащане на данъци, от които голяма част са на Apple 13 милиарда. Продължаваме разследванията. Миналия месец започнахме разследване за Найки в Нидерландия за данъчното третиране на две холандски дружества в рамките на групата. И те разпространяват марката Найки в цяла Европа. При авторските възнаграждения за тях видимо – третирането към тях е като към юридически лица без особено голяма дейност в Нидерландия и за това съдът ще трябва да се произнесе дали има значителна стопанска дейност в Нидерландия. Ако се окаже така, то тогава значително ще се намали облагаемата сума. Имаме и производство във връзка с Икея, свободната економическа зона в Мадейра и Обединеното кралство. Разбира се, е, такива производства не могат да бъдат наша основна цел или приоритет. Ние насърчаваме държавите членки да, предпри... да приемат такива норми, които да предотвратят разглеждането на подобни правни спорове. Разбираме ограниченията за прилагането на правилата за държавната помощ с аргументите за справедливото данъчно облагане. Защото може да се стигне до избирателност и облагодетелстване на едни за сметка на други. Така ще бъдат затворени вратичките в закона или ще е, се предвидят е, облегчения за всички. Държавната помощ и данъчните облегчения трябва да върват ръка за ръка, за да се гарантира справедливо данъчно облагане. Има и напредък Кипър и Люксембург промениха правилата за финансиране на търговските дружества. Двойният данъчен режим в Ирландия беше премахнат. В Нидерландия се предприе всеобхватна данъчна реформа, след която само за реална стопанска дейност ще се издават данъчни актове, а не за кухи фирми. Предвиждат се и нови разпоредби за данъчните обежища и ежегодно информиране на обществото за процедурата по издаване на данъчни актове. Доброволните а, а, споразумения с данъчните администрации също ни насочват към някои добри практики. Германия, например, е, при изключването на такива споразумения с многонационална компания се консултира с други държави членки, които евентуално биха били засегнати от е, е, подобно доброволно споразумение, защото така може да се свие данъчната основа в друга държава членка. Също така в Австрия се предвиждат консултации с висшето ръководство преди преминаване към подобно решение. Проверява се факта и след това се стига до това споразумение. Това е съвсем просто и продиктовано здравия а, разум, защото при отправено искане за такова споразумение, данъчната администрация не бива автоматично се съгласява. В някои случаи трябва да се направи оценка и от външни експерти. Тогава Споразуменията с данъчната администрация са законосъобразни, служат на целта си осигуряват необходимата правна сигурност, съобразени с економическата действителност и не навлизат в територията на незаконната държавна помощ. Това е добре. Вашата парламентарна комисия извърши много работа през изминалите 4 години, която ни помага да вървим напред, защото не винаги можехме да поддържаме едно и също темпо в работата и в същото време не можем да се отказваме от тези горещи теми. Необходимо е и да се проследи по-нататък реалното изпълнение на данъчното законодателство, защото това фактически е най-важният елемент от законодателството. Законотворчеството е трудно – особено в е, данъчната област, защото там се изисква единодушие. Но с това не свършват трудностите. От там нататък идва изпълнението на законодателството и именно то доказва ценността на законодателния акт. Именно за това се надявам да продължи работата, свършена от парламента в този състав. Както казах, 14 законодателни акта бяха приети, те са много важни, но е важно да се проследи в държавите членки как се изпълнява това законодателство. Това ще е най-важната проверка. Данъчната справедливост е за всички, за всеки гражданин. Това не е тема за избрани. Защото всички с общи усилия трябва да работим за постигане на тази цел. Така би трябвало да бъде. И а, мисля, а, че и благодарение на работата на вашата а, комисия се поддържа темпото, че актуалността на темата се запазва, привлича се политическото внимание от цяла Европа. Именно за това искам най-сърдечно да ви благодаря, защото мисля, че ние споделяме а, е, това иначе простичко разбиране, което трудно се прилага. Всеки да плаща справедливо данъци. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Мога да ви уверя, че ние виждаме нещата по съвсем същия начин, а именно, че приятото законодателство трябва да бъде след това приложено на практика както трябва. Наистина през последните пет години бяха а, прияти много важни нормативни а, актове. А, в духа, който изрази комисаря Московиси. Борбата за справедливо данъчно облагане наистина придоби инерция и скорост, така както казахте и вие. Сега ще дам думата за въпроси и отговори по една минута на въпрос, за да ни остане време за отговор. Ще започнем с представители на политическите групи Лудък Нидермар за НП. Благодаря, благодаря, госпожо комисар. Ние високо ценим вашата работа и вашите ясни послания. Преди да задам въпросите, които имам, е, искам да подчертая, че а, е, този интерес а, е, към а, е, темата а, се ви пожелани на много а, държави членки, компаниите, които работят в тях. А, моят а, въпрос е свързан с групата за етическия кодекс и министрите на финансите. А, мисля, че тя трябва да продължи да работи. Втори, втори въпрос. VAT reform, digital taxation. I wonder to which extent you believe that CCC... Нормативният акт за консолидираната данъчна основа ще намали риска, според мен, и, и на, нататък. И Последно, да, макар че напредваме в Европейския съюз, дали напредване е в глобален мащаб, защото много от проблемите не са чисто европейски, а са световни. Така че, за да постигнем истински напредък, трябва да напредваме в световен мащаб. Благодаря. Well, I, I, I think your, your first point's not this. Uh, uh, благодаря. Мисля, че uh, този въпрос, тази тема обединява хората с различни политически разбирания, с различна политическа ориентация. Това е характерно за тази тема. И също така темата за на данъчното облагане и резултатите по нея се очакват от нас, от европейските граждани. Преди няколко години, когато изготвихме предложението, което сега е прието за обмяна на данъчни практики, а, това беше добре, но проблема е, че този обмен не се състоя. Така че а, важно е а, набраната сега инерция да се използва за промяна в културата и в разбиранията, защото има рамка за сътрудничество, но тази рамка не се използва. Така че трябва сега да се направи втора стъпка, за да се и да се наложи задължение за такъв обмен, макар че това би трябвало да бъде естествен ход. Много често търпим обвинения, че приемаме твърде много законодателни актове, но това е необходимо. Необходимо е да се даде този допълнителен силен натиск, защото е набрана инерция на последно място благодарение, благодарение на нашата работа и сега трябва да се промени културата и данъчната администрация на различните страни членки да заработят заедно. Сътрудничеството е стои в основата и на трите предложения, за които говорихме. ДДС, общата данъчна основа и реформата на системата за ДДС. Целта е нещата да станат по-лесни за честно работещите стопански субекти и да се противодейства на опитите на големите компании да минимизира данъците, които плащат, данъците, които плащат държавите, където създават добавена стоеност. Наша задача е също така да въплатим нашето разбиране по данъчните въпроси в дигиталната среда. Разбира се, приятите закони са, са важни, но те трябва да намерят приложение и в цифровата среда. За моя колега Московиси това е основен приоритет и да видим какво ще стане до края на мандата. И със сигурност тук има едно глобално измерение, затова работим много тясно с ОСР. А ОСР вече отбелязва напредък както по отношение на облагането с данък на цифровите транзакции, така както в духа на комисията. Но аз мятам, че е важно да има а, единен натиск, който да идва от Европейския съюз върху ОСР, за да може решенията да бъдат прияти бързо. Колкото по-фрагментирана е, е, е Европа, толкова повече ще се забавят и решенията в ОСР. Другата а, страна на справедливото данъчно облагане са субсидиите, които а, които са нещо по-различно от избирателното данъчно облагане. И не е честна конкуренцията, ако а, вашето правителство ви осигурява достъп до ефтино финансиране и така нататък. Вие, възползвайки се от това, встъпвате в конкуренция с други фирми. Такъв е случай в Китай, където има преки субсидии. Колегата Малмстрем работи с американците и с японците в тази посока. Така че ние се опитваме да работим и в тази посока, защото глобалното измерение е очевидно. Благодаря. Епе Кофолд, съдокладчик от социалистите и демократите. Нека да се придържаме към времето, защото има доста желащи да се изкажат. Благодаря, госпожо комисар, благодаря за работата, която вършите. Първо, вие споменахте 14-те законодателни акта, които приемаме. Едната, едното нещо, което буди загриженост, както казахте и а, вие, е изпълнението на нашия дневен ред за справедливо данъчно а, облагане. А, нашия парламент прие доклад, а, а, в който а, настояваме за, за приемане на дневен ред от страна на комисията за а, работа в областта на справедливото а, данъчно облагане. А, защото един от най-големите рискове за сега е способността да приложим на практика това, което е било а, прието. А, защото а, иначе законодателната работа не е достатъчна на и след 5 години, обръщайки поглед назад, пак ще се запитаме къде сбъркахме. А, искам да спомена в тази връзка и случая Макдоналдс Люксембург. Вие засегнахте до известна степен въпроса за това как трябва да се промени законодателството, за да се затворят вратичките, които станаха видни в този случай с Макдоналдс. Колко, кол, колко бързо ще подходите наистина какво липсва на европейско равнище, така че да се създаде, е, създадат наистина равни условия по отношение на данъчното облагане? тази комисия говори и за субсидия за научна развойна дейност като изключение. Системата за отпускане на за, за данъчни облегчения се оказа неефективна. Какво възнамерявате вие да направите, за да може да а, а, насърчаваме научната и развойна дейност по по-ефективен начин, без да използваме сегашната система, която се оказа неефективна. Благодаря. Това не е в моя портфел по-скоро в портфела на Пьер Московиси създаването на такъв център. Аз бих трансформирал работната група в постоянна част от нашата структура на и работа, защото това е постоянна задача, за която трябва да се отделят ресурси. Така че аз споделям вашето виждане, че трябва да направим нещо, с което да сигнализираме, че отделяме, макар и оскъдни е, ресурси, за да продължим тази а, е, работа. Би трябвало да обвържем повече в работата на националните парламенти. Мисля, че прилагането на данъчното законодателство е много добър пример. Тук би могло да се установи по този въпрос диалог между Европейския парламент и националните парламенти, да има един непрекъснат обмен, за да се знае как нещата се прилагат, и транспонират от европейското равнище на националното равнище. Така че комисията ще предприеме последващи стъпки, но също така и от страна на парламента трябва да продължи работата, за да се сигнализира на гражданите, че работим в тази посока. Мисля, че за всички нас а, има важни задачи за а, изпълнение, като последващи действия на въпроса за затварянето на вратичките. Вратичката, свързана с Макдоналдс, е много добър пример. Не беше държавна субсидия, но а, а, беше случай с избягване на двойното данъчно облагване. Люксембург работи по въпроса, за да реши проблема. Този въпрос ще бъде непрекъснат. Затова смятам, че е важно ние да имаме постоянни структури това винаги ще бъде част от нашето общество. Винаги ще има хора, които ще използват а, е, своето творческо въображение и ще намират въртички в закона. Но а, е, трябва да има и някой, който да а, е, следи това. Когато се отворят нови въртички, той да ги затваря. Защото всички сме хора и може би това е причината. нямам а, а, кой знае какви гениални идеи за подкрепа на научната и развойната дейност, как да стане това, но със сигурност то трябва да се направи, защото Европа трябва да запази водещите си а, позиция. Имаме добри а, примери. Най-скорошния е този пример от областта на микроелектрониката, съвместни проекти от европейски интерес. Франция, Германия, Италия се обединяват с обществени средства и привличат голяма сума частни инвестиции едновременно. Проектът е много прозрачен, знае се какво става. И това е добра изходна точка, защото липсата на прозрачност, когато стане дума за данъчни е, е, кредити, е, пречи на фирмите да се ориентират, да видят къде да инвестират. Това пречи и на конкуренцията в областта на научно-развойната дейност. Благодаря, госпожо комисар. Е НП, Томас Ман, колеги, много моля, не надвишавайте едната минута за задаване на въпроси. Госпожо Вестагер, е, справо ви хвалят като комисар по колколедно способността. Вие се заехте с всички глобални играчки. Сега се заехте изданъчните въпроси, Амазон и така нататък и други примери, които изредихте. Е, и се отдалечавате от а, е, чистото говорене а, е, и преминавате към действия. Мо е, е въпросът е следния. А, съдът а, а, поиска да бъдат върнати данъчни кредити в размер на а, 7 а, милиона. Най-напред е, трябва да кажа, че белгийските власти е, събраха е, неплатени данъки. И законодателството целеше именно това. Те събират данъците, поставят ги в сметки, които не се пипат, докато не приключи делото. Малко и изпреварвам нещата. Ние сега обмисляме какво да направим в последствие, тъй като решението на Общия съд подчертава няколко неща. Първо, разбира се, жалко е да се анулира, но ние разглеждаме това като схема. Въпреки, че не се казва, че това е схема. Всяка многонационална компания, която има участие в тази схема, към нея се прилага съответно споразумение от страна на белгийските власти. Жалко е, че това се анулира. Сега трябва да видим какво може да се направи в последствие. Нещо друго положително. Да, ние казахме, че искаме да разгледаме този въпрос. Съда каза, разбира се, може да разгледате това като случай на държавна помощ. Второ, те не казаха нищо дали това е държавна помощ или не, защото това не беше част от това, което целяха. За нас важното е да разберем много добре какво е съдебното решение и да реагираме. Тъй като е доста нюансирано, това е доста напредничево съдебно решение, което отправя доста послания, така че трябва да го анализираме много добре, преди да предприемем следващи стъпки. Благодаря, госпожо комисар. Първанш Берес от Социалистите и демократите. Благодаря, госпожо комисар. Съжалявам, че не бях тук, за да чуя встъпителното ви изказване. Вие, вие говорите за решението на съда от миналата година. Аз въпреки това искам да се върна отново на този въпрос. Това решение е важно и трябва да се разгледа много подробно. Съдът е, счита, че белгийският е, режим не е, е незаконна държавна помощ. тъй като има решения, които са взети, но се намалява данъчната основа. През 2017 година вие решихте, че този режим е незаконен. Сега и сякаш изведнъж трябва да се откажем от 940 милиона евро. Не се ли притеснявате, че това може да доведе и до други подобни случаи? за други преференциални данъчни режими. Например, случая Apple. Данъчната справедливост все повече се счита за голямо политическо предизвикателство и с какви инструменти разполага Европейската комисия, какво вие можете да направите, за да обжалвате решението на съда. Госпожа Вестегер за отговор. Да, трябва да се запознаем и цяло с съдебното решение, тъй като е жалко да се анулира, но трябва да се запознаем с това решение в неговата цялост. Съдът не е изразил мнение дали отделните данъчни споразумения с отделни фирми представляват държавна помощ. Освен това, за да потвърждава, че въпреки, че данъчното облагане е в правомощията на държавите членки, комисията има правомощие да провери дали има случай на незаконна държавна помощ. Така че съда казва, че може да разгледаме този въпрос, дали това е държавна помощ или не, дали това е схема защото става дума за многонационални компании само. Но за всяка многонационална компания, която влиза в схемата, се приема отделно споразумение от белгийските органи. Така че това е схема, вие трябва да се присъедините към нея, но има голяма степен на, на преценка от страна на данъчните органи. Така че трябва ние да видим какви да бъдат следващите стъпки. Това, което беше очевидно и продължавам да считам, че изключенията, които имат за някои от многонационалните компании, означава, че те могат да намалят облагаемите си приходи дори до 90%. Има все още решения, които се очакват, например в Обединеното кралство субекти, които са под чуждестранен контрол, но там става дума за отделни данъчни споразумения. И това е нещо напълно различно. Факта, че имате отделно данъчно споразумение, според мен е показателно, че има селективност. Т.е. то се отнася за вас, но не за съседна компания, а е нещо специално за вас. Ето за това съдебното решение е много специфично за облагането на печалбите. Пирко Ронен Ленер от името на ЕКР. Благодаря. Благодаря, госпожо Вестегер, за това, че участвате в днешното изслушване. Ние знаем, че Фейсбук управлява пазара на социалните медии в Европа. Приложенията, които се използват от потребителите на Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp, водят до реализиране на големи печалби за тази компания но хората трудно могат да се откажат от Фейсбук, защото позициите на компанията са много силни, защото и така хората смятат, че ако се откажат от Фейсбук, това ще е равносилно на социално самоубийство. Искам да попитам комисаря, дали считате, че пазарът на социални медии в Европа допринася за конкуренцията или пък има господстващо положение на Фейсбук, което е непоклатимо. Госпожа Вестегер за отговор. Знаете, че ние не сме завели все още дело срещу Фейсбук за злоупотреба с господстващо положение. В Германия разглеждат въпросите, свързани с законодателството за неприкосновеността на личния живот от гледна точка на германското законодателство. Естествено, интуитивно, вие знаете, че Фейсбук имат господстващо положение до този пазар – но трябва да се докаже и в правно отношение, че действително има такова господстващо положение. Не мога да говоря за цели европейски пазар, но там, където сме разглеждали случаи, по схващането за това какво означава господстващо положение. Това е фирма, която определено има такова господстващо положение, но нямаме заведено дело. Това разбира се не, означава, че няма да има такива дела срещу Фейсбук, тъй като ние разглеждаме пазара за данните, на, на данните и на рекламата и то много отблизо по същите причини, които вие упоменахте във вашия въпрос. Това са огромни компании, не само сферата на социалните медии, това е платформа за взаимодействие между хората, между приятели, при членове на семейството, но се използват и за реклама. Това е техния бизнес модел, а именно да предлагат реклама на базата на данни, които събират от своите ползватели. И за това е необходим надзор за това как действа всичко това. Нил Торвалдс от името на Алда има думата. Благодаря, госпожо Вестегер. Благодаря ви, че сте тук. На едно от първите изслушвания в комисията по документите от Панама Жан-Клод Крише дойде и се опита да ни обясни, да не се обезнадеждяваме, тъй като в дългосрочна перспектива и той ни цитираше Кейнс в случая, но в дългосрочна перспектива ще можем да накараме министрите да приемат определени законодателни актове и това няма да е лесно. И е много важно комисията също да работи в една и съща посока, за да постигнем реални резултати. Надявам се, че ще може да приведете и повече примери в това отношение. Когато излезе решението на съда, аз Веднага проверих в Google кой е реагира на това решение. Ако видите списъка на онези, които реагират, ще видите, че това са компаниите, които създават вретичките за в бъдеще. Вероятно би било добре да разгледате какво правят те сега, за да бъдат една, две или три стъпки преди вас. Както вие самата казахте, това е игра на догонване. Колкото по-добри сме в тази игра на догонване, толкова повече пари бихме могли да можем да спасим от данъчната система в държавите членки, което вероятно ще накара министрите да бъдат по-сговорчиви, да адаптират своите решения. и да имат съответно мнение, когато дойдат тук в Брюксел. Така че, действително, ние сме в играта на догонване. Госпожа Вестегер за отговор. Да. Разбирам, че е трудно да се каже, защото Пьер Московеси е водещ в законодателството по тези въпроси. Той цитира огромни суми, които не са събрани като данъци. Това са суми, които биха променили доста ситуацията с държавните бюджети в цяла Европа. Една от причините, поради която считам, че днешната ни среща е много своевременна, е, че навлизаме в предизборната кампания за Европейски парламент – За съжаление, това са избори, в които решават да участват някъде около само 46% от гражданите. Но трябва да се ангажират хората, не само с обещания за бъдеще, то, а, а и да им се покаже какво е постигнато до сега. Въпреки, че решението трябва да се вземе с единодушие в съвета, това, което прави парламентът, вашата комисия таксем, е много важна част от резултата, който се постига. И можем да кажем на гласоподавателите, искаме от вас да покажете вашата подкрепа за този вид важна дейност. Това е важно послание, тъй като гласоподавателите, ако не ги е грижа, тогава няма да имаме нужната подкрепа, която трябва да е на лице, за да има промени, които да се извършват от политиците. В Дания имаше новини, че има няколко пенсионни фонда, които използват скрининг, който се извършва от експерти преди да инвестират. И данъчното облагане – се превръща в част от критериите, които оценяват. Това отразява факта, че този въпрос вълнува хората. Те искат техните пенсии да са инвестирани по устойчив начин и че бизнеса трябва да плаща там, където реализира печалбите си. Това трябва да е мандат за следващия парламент, е, за следващата комисия, за следващия е, съвет, е, а именно въпросите на данъчната справедливост. Мат Карти от Обединената левица има думата. Благодаря. Не зная дали сте запознати с доклада на нашата политическа група от миналата година преглед на структурите, които Apple възнамерява да прилага в резултат на вашата оценка за схемата. И сега Apple създаде една нова структура – в която се концентрират почти цялата печалба, която се реализира извън Съединените щати и близо 100% от нематериалните, дълготрайните нематериални активи. По такъв начин може да се използва данъчно облегчение аргументацията за Apple Ирландия от ваша страна е същата, която, която е приложена в изграждането на схемата и това са несъбрани данъчни задължения в размер на 2 милиарда и половина. Ирландското правителство работи по този въпрос. Колко време смятате, че ще продължи процеса? И второ, възнамерявате ли да направите анализ на схемата, която разработи Apple, за да видите не е ли в противоречие с ирландското законодателство? По първия въпрос, не знаем кога ще се произнесе съдът по делото Apple – още не знаем как ще се насрочи. Може би знаете, че ирландските власти през есента взеха решение за прехвърляне на, данъчното задължение, неплатения данък, в специален фонд, който да го управлява. И използването на облегченията за капиталовите активи. Тази мярка се прилага към всички. И винаги, когато се прави преценка дали има държавна помощ или не, първия критерий, който се преценява е дали има избирателност или не. Тоест, дали една мярка, предвидена от държавата, може да бъде използвана от всички данакоплаци или не. В случая обаче, а, няма избирателност, защото всички данъчно задължени лица могат да ползват това облегчение. Ето в този формат правим преценка на държавните помощи. Свен Гиголт за зелените. Госпожо комисар, преди всичко искам да ви благодаря за извършеното от вас през изминалите години. Голяма част съвпадат вашите правомощия, вашия ресор с нашите интереси и дейност. И много съжалявам, че е, не сте водещия кандидат на е, групата на либералите, АЛДЕ, щеше да е златна тази възможност е, данъчното облагане да се превърне в е, централна е, тема на предизборната кампания и по-нататък на дейността ни, но това беше политическото решение. Може да се постигне още. Първо в доклада за политиката в областта на конкуренцията се приветства обстоятелството, че има вече постоянно действаща структура за данъчните облегчения и предимства, но за целта трябва кадрово и финансово обезпечаване. Какво може да се усъвършенства в тази посока? Второ, когато се въведоха колективните схеми, се обсъди какво ще стане с онези търговски дружества, които използват подобни структури. Смятате ли, че ще възникват такива и в бъдеще? Хиляди бяха данъчните становища, които бяха издадени в резултат на споразумения с данъчната администрация и в край на краищата това е избирателност. Много важно е най-сетне да имаме насоки за работа и ясни правила, които фактически да конкретизират извършеното от вас. Кога най-сетне ще имаме а, такива насоки за работа по държавната помощ? Госпожа Вестагер. Първо, каквото и да се случи, силно се надявам данъчното облагане да е съществена част от парламентарния дебат, защото въпросът има първостепенно значение. Също така, поне според мен, ако искаме благоденстваща Европа, Европа, която е привлекателна за живеене, това не може да се постигне благодарение на една благоприятна данъчна основа за корпоративно данъчно облагане. Здравеопазване, образование, е, успешна борба с корупцията, чиста околна среда. Ето това ще е, доведе до благоденствието и привлекателността на Европа. наистина трябват повече човешки ресурси, за да можем да покрием, покрием цялата тази широка палитра и понякога пренасочваме хора. В, в някои случаи правим и предварителна подготовка, защото в един момент, когато излезе решението, то тогава идват а, е, огромни кашони с а, е, документи, голям обем информация, когато ни трябва допълнителни хора. Втория ви въпрос. Какво ще стане с другите? Примера с Люксликс. Изтичането на информация от е, е, документи в Люксембург. Две трети от данъчните становища – се отнасяха до финансови къщи. Споразумение с финансови къщи и финансови споразумения. Тоест, към данъчната администрация е отправен въпрос. Ако едно дружество в рамките на нашата структура финансира друго дружество в рамките на същата група, то това финансиране ще бъде ли смятано за прехвърляне на печалби с оглед на избягване на данъчно облагане или търсене на най-благоприятен данъчен режим. Е, това в Люксембург се открояваше като много ясна схема. Затова Люксембург промени националното си данъчно законодателство – и от 1 януари 2017 година такава структура не може да се прилага. В Люксембург няма да може да възникват повече такива структури. Повода беше делото Фиат в, в Люксембург и то дава примери за останалите. Така че в бъдеще тази структура няма да може да се повтори. Но не можем две трети. Не искате да си възстановите държавната помощ, която е дадена в толкова много случаи, е, пита господин е, Гиголд. Госпожа Вестагер отговаря. Това, че не можем е, да работим по всички документи, по всички решения, не ни пречи да се насочим към така да кажа, знаковите, най-очевадните. Защото именно те подтикват към промяна и недопускане на същите е, пролуки в законодателство в бъдеще. Във всеки случай Ако някой се яви с становище, за което има споразумение с администрацията и каже, то е обесилено на основание промяната в закона, то тогава трябва да се действа по съответния начин. Вие питате кога ще има насоки за работа. В съдебните решения, които са публично достъпни, е, имаме такова съдържание. Стремим се и нашите решения да са такива, доколкото е възможно. Очевидно, когато съдът се произнесе, в неговото решение се съдържат такива насоки за работа. Ние можем да дадем по-общи насоки, но това изисква време. Както казах, схемата за разпределение на печалбите в Белгия ни дава един повод да работим по този въпрос и да напредне. Вече ще се види при обжалването какво ще е решението. За сега имаме решението на общия съд. И ако се анулира, то това ще е по съвсем конкретни причини и ще даде ясен знак, че комисията може да се произнася дори по тази тема, въпреки че данъчното облагане е национален прерогатив. Остават ни просто секунди. Ана Гомеш. Госпожо комисар, спасихте комисията, според мене, с това, което правите. Аз съм португалка. Толкова много са скандалите, за които говорим. аз не говоря за Мадейра. Панама, Бахама, Люксембург. Една стотинка от всички тези скандали не влезе в хазната, въпреки че стана ясно, че тези данъци не са платени. Между 2011-2015 като че ли се появи една данъчна черна дупка. Дали можете да поискате от държавите членки списъци на, дър... на онези, които са си възстановили вземанията, които са си ги събрали и други, които една стотинка не са си потърсили? Госпожа Вестагер отговаря. Мисля, доколкото разбрах въпроса ви, възстановени са тези е, средства но те са а, за сега в доверителни сметки. Замразени са там, защото а, не е приключил производство по обжалването. В този смисъл те не са възстановени в а, хазната на отделни държави членки. Дали може да повторите въпроса си, за да ви разбера? В Португалия не е възстановена една стотинка. Нито от предишното, нито от сегашното правителство – а те трябва да си съберат вземанията. Няма такова нещо. В Испания, например, огромни суми е, са събрани, в Португалия нищо. Данъчната амнистия от 2012 година е най-крещящия пример. Имахме дори мисия в Португалия за така наречената е, данъчна черна дупка. Над 10 милиарда са отишли в Панама, в Уругвай, къде ли не португалската банка, през която минаха, вече беше ясно, че рухва. Няма разследване, няма събиране на вземания, нищо. Госпожа Вестагер, за съжаление, с този въпрос ние не се занимаваме, защото това е национален прерогатив и държавите членки трябва да се занимаят с него. Като дъчанка аз се безпокоя от това, че имахме огромен скандал. Отделни служители в администрацията се оказаха мошеници, злоупотребили с милиарди. Но не комисията, а Дания трябва да заведе е, делата и да си събере вземанията. Също се отнася и до Португалия. Аз разбирам а, колко много емоция влагате. Разбирам колко важно ще бъде това и за предизборната кампания. Това е важен политически въпрос, не само данъчен, но той се решава на национално равнище. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар, за диалога, за откровените отговори. Мисля, че от името на цялата ни парламентарна комисия – смело мога да ви благодаря за всичко, което направихте за утвърждаване на лоялната конкуренция. Някои неща ние приемаме за даденост и забравяме, че трябват всеки дневни усилия. Трябва много твърдост да се устои на натиска, а той е всеки дневен също. Благодаря ви за всичко, което направихте във вашия ресор. Uh, След една минута продължаваме. Съвсем кратко прекъсване. Скъпи колеги, продължаваме нашето заседание. Малко сме изостанали. Е, позволете ми да приветствам госпожа Енес Мария Бардон Рафел, държавен секретар за държавната хазна на Испания. Благодаря, че приехте нашата покана. Тя ще разговаря с нас е, относно цифровото данъчно облагане и предложението, което правителството е направило на парламента. Ще видим какво ще стане в Испания. Интересува ни какво е вашето мнение, какво е мнението на испанското правителство във връзка с цифровото данчно облагане на европейско равнище и други свързани с него въпроси. Десетина минути, заповядайте. Добър ден, господин председател, заместни председатели, уважаеми членове на комисията такси. Най-напред е, искам да кажа, е, че се радвам, че има възможност е, днес да споделя позицията на испанското правителство относно облагането на цифровите услуги. За, като се има предвид реалността в този сектор, който е много динамичен и бързо развиващ се. По време на изказването ми ще кажа какво сме включили в тази материя. Ще започна с това как се разви дебата за облагане на цифровата економика и кои са основните насоки в закона ни за налагане на данъци върху някои цифрови услуги. Ще ви запозная с позицията ни относно цифровата реклама, която закон, който в момента се разглежда. Ще се спре също и на други въпроси, свързани с данъчното облагане, които имат отношение на работата на вашата комисия. Например, като облагането на банковите операции. Дебата относно цифровото економика Знаем, че нещата на тук са доста сложни, въпреки че има единодушие, че данъчната система изостава от реалностите в цифровата сфера. Трябва да има обща позиция на Европейския съюз, на ОСР. Трябва да има консенсус в международно равнище, имайки предвид, че мултинационалните компании действат в е, една цифрова среда, която не познава граници и освен това се реализират огромни печалби от неосезаеми активи. Националните рамки са изостанали. Не е необходимо да имаш физическо присъствие, за да можеш да генерираш печалби. За това има доста сложни структури на цифровите компании, което означава, че те плащат много малки данъци в сравнение с това, което печелят. За това трябва да се настоява за отчитане на физическото им присъствие защото тези цифрови дружества плащат много по-малко данъци, отколкото тези, които имат физическо присъствие. Има агресивни данъчни практики от някои страни, които предлагат доста предимства за големите компании, за да могат да ги привлекат на своя територия. ОСР е съобщи скоро, че търси дългосрочно решение до 2020 година. В Европа, в Екофин, не се стигна до обща позиция, защото има една малка група страни, която се противопоставя. Правителството на Испания разглежда цифровизацията като ключов елемент на развитието на економиката и не трябва да се спъват иновациите. Трябва да се разглежда като възможност за развитие на нови дейности в една сигурна и стабилна среда. Също фискалната политика трябва да отчита ефикасността, справедливостта, прогресивността. Затова ситуацията трябва да се промени която води до нелоялна конкуренция и неравенство. Цифровите дружества трябва също да допринасят, внасяйки дължимите данъци, което изисква да се направи нужното в данъчната област, да бъдат защитени останалите данокоплаци. Освен това, трябва да се обърне внимание на върховенството на закона, която е в основата на нашите общества в Европа. Без достатъчни публични приходи не е възможно да имаме силна социална държава, която да води до повече равенство. Економическата криза и невъзможността на някои правителства да намерят адекватно решение в интерес на европейските граждани поставя под въпрос самата идея за Европа и бъдещето й. Създава се антиевропейско настроение, което намери израз в Брекзит. Трябва да се защити социалната държава в Европа правителството на Испания предлага новаторско данъчно облагане, като се има предвид глобализираната и цифровизирана економика, но тя трябва да е справедлива, където да се спазва принципа на прогресивност. Трябва да можем да намалим случаите на избягване и неплащане на данъци, за да можем да гарантираме нужното ниво на публични услуги. Ние внесохме в парламента на Испания проекто закон за налагане на данък върху някои цифрови услуги и това е изпреварващо европейското решение. Това, което се предлагаше на европейско евро е, е, ниво, беше е, въведено е, в е, нашия проекто закон. Ние искаме да се гарантира да се облагат онези предприятия, които имат възможност да използват данните, които събират от потребителите. Освен това, трябва да е в съответствие с данъчната система в Испания. Също трябва да се имат предвид и споразуменията за избягване на данъчно облагане ние сме наложили такъв прак, е, е, който е, отчита тежестта, която има нашата страна в използването на интернет, използването на социални мрежи, купуването онлайн и прочие. Дейността в тази сфера е на стойност 9,1%. Ако директивата, не бъде приятен, ние ще се съобрим с нея. Ние искаме да създадем клауза за временно намаляване на ставката, за да може да постигнем консенсус. Обедени сме, че Европейския съюз трябва да взема своите решения в това отношение да се стигне до глобално споразумение, но ние, ние искаме да избягваме намирането на решение на проблема. За това испанското правителство иска а, чрез а, тази мярка да създаде по-добри възможности а, за а, публични разходи, както и за по-добра събираемост. Ние очакваме разглеждането на проекто закона в долната камера на парламента и ние нямаше да внесем този законопроект, ако не се ползвахме от доверието на испанските граждани. Ние Възнамеряваме да обложим онлайн рекламата. Считаме, че това не е оптималното решение обаче, тъй като ще се създадат някои проблеми на вътрешния пазар поради липса на хармонизация. Големите държави членки вече са изразили желание да облагат единствено рекламната дейност. Ние не искаме да се ограничават националните възможности. Искаме да се даде възможност да се запазят и останалите две нива на облагане, предвидени в директивата. Европейския съюз трябва да е амбициозен, трябва да действа координирано, изправен пред общи предизвикателства и да не се задоволява от половинчати мерки. Трябва да продължим да се сътрудничим с другите държави, за да постигнем консенсус за намиране на решение в дългосрочна перспектива. От друга страна, във връзка с облагането на цифровата економика, искам да кажа, че директивата от 2017 година предлага нови изисквания относно интернет платформите. Счита се, че платформата се разглежда като пасивен субект, като посредник и тези платформи трябва да предоставят информация на данъчните органи за упражняване на контрол. В Испания има задължение да се подава информация за отдаваните под найем жилища. Искам също да споделя с вас испанската позиция по други въпроси, които представляват интерес за вашата комисия блогирането на проектодирективата, тъй като няма единодушие. Комисията представи своята инициатива да се пристъпи към гласуване с квалифицирано мнозинство, защото постигането на единодушие е доста сложно, което води до загуба на време и на доверие. В Страсбург преди един месец министър-председателя Санчес каза, че е необходимо да се премахне това правило за гласуване с единодушие в съвета по важни въпроси, като данъчното облагане, многодишната финансова рамка, както и въпросите свързани с върховенството на закона и човешките права. За това имаме предложение да се започне дебат в комисията по тези въпроси, за да се вземат е, решения с квалифицирано мнозинство по въпросите, свързани с е, борба срещу данъчните измами. Сега нека да се спре също и на въпроса за облагането на данъчните, транз... извинете, на банковите транзакции. Ние участваме в засилено сътрудничество по този въпрос. Е, прияте закона вдъхновена от този във Франция. 0,2% е ставката. И това се отнася за дружества, които се котират на борсата и имат годишен оборот над 200 милиона евро. Относно косвените данъци, ние искаме да се хармонизира с останалите държави, които участват в засиленото сътрудничество. Ние предвиждаме да съберем 860 милиона приходи по този начин. Освен това, искаме а, да Работим и по въвеждането на обща консолидирана корпоративна данъчна основа. Освен това, този въпрос да се засяга в всички споразумения за търговски отношения, сключвани от Европейския съюз и други държави. Следващия екофим ще бъде информиран за изпълнението на ангажиментите, които са в сивия списък. Постигнахме голям успех, но въпреки това трябва да останем бдителни. Испания не е сред държавите, които са в полезрението на комисията за това, че са използвали данъчни споразумения. Ние сме подкрепили всички инициативи за повече прозрачност, за предоставяне на информация. Нашето намерение е да реоглираме 15% ставка върху предприятията, които имат оборот над 20 милиона. Ние искаме да се премахне неравенството между големите и малки предприятия. Трябва да се подобри прозрачността на данъците, които плащат е, големите компании в държавите, където оперират. Въпреки, че това не е в моите правомощия, искам да кажа, че в Испания че е, Испания е, се застъпва за изменение на директива номер 304 от 2013 година. Искам да споделя две идеи. Ние искаме да се справим с предизвикателството, което представлява цифровата економика. Ние искаме да има такова голямо неравенство. И на второ място искаме лека по лека да пристъпим към хармонизация на акцизите и на ДДС, както и на други, които засягат вътрешния пазар. Разбираме, че е сложно да има хармонизация, трябва да има равновес между националните интереси и тези на целия Европейския съюз. Има доста разлики между данъчните ни системи все още. Затова считам, че трябва постепенно да се напредва, но трябва да имаме ясно послание, че Европа ще бъде силна само тогава, когато върви напред заедно. Европа може да просперира само до толкова, доколкото може да гарантира благосъстоянието, сигурността и свободите на гражданите. И ако има по-справедлива, по-прогресивна и по-прозрачна данъчна политика. Благодаря ви много за вниманието. Оставам на ваше разположение. Благодаря ви за изчерпателното изложение. Сега нека да започнем дебата с членовете. Пет минути за въпрос и отговор, от които една минута за въпрос, оставащо време за отговор. Ще започнем с съдокладчика за НП Лудък Нидермайер. Благодаря ви, благодаря, че сте тук. Имам два а, въпроса. Първо, защо според вас е толкова трудно да се постигне консенсус съвета за най-трудния въпрос реформа на ДДС и цифрото данъчно влаган? И второ, какво според вас трябва да се направи, за да се засили сътрудничеството между данъчните администрации? Bueno, respecto al acuerdo... Що се отнася до постигането на съгласие, както вече казах, има редица трудности за постигане на равновесие между суверенитета на държавите членки и общите интереси на Европейския съюз. Трудно е за всички държави да постигнат съгласие, да се направят отстъпки, но и да се направи нещо, за да се излезе с едно общо предложение. Много важно е да се постигне консенсус. Това изисква доста време. В е, някои случаи се работи вече 6 години, друг 8 години. Според Испания това е достатъчно време, за това трябва да се направи стъпка напред, за да може да напреднем и да имаме една данъчна система, която да е по-справедлива и която може да се адаптира към новото време. Светът се променя, економиката не признава вече граници, не се изисква физическо присъствие, затова и данъчните ни системи трябва да се развият в този смисъл и трябва да направим този скок, който ще ни позволи да имаме една визия, която да е революционна в това отношение. Да се промени парадигмата в данъчната ни система съобразно промяната в економиката. Испания е твърдо ангажирана. Ние участваме в засиленото сътрудничество. Подкрепяме също предложената директива. Работим по всички директиви в тази сфера и нашия ангажимент е пълен. for SND Group. Япеков за социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър, че сте тук. И да и разясните какви са предимствата на един на корпоративна данъчна система, която е да подходяща за 21 век. Съгласен съм с вас, че ако не се справим с този проблем, ще поставим под заплаха нашия континент и финансирането на държавите ни и благополучието на гражданите. Може ли да се спрете по-подробно на следния въпрос? Едно от правителствата, които не са съгласни в съвета, моето правителство, датското, то казва, че ако Европейския съюз приеме е, данъка върху цифровите транзакции, това ще отслаби държавите. Вие а, е, на това мнение ли сте? Второ, а, е, е, групата за етичния кодекс в корпоративното данъчно облагане. Обла- е един от проблемите, който пречи на напредъка по този въпрос в Европа, а, са, е тази работна група е начина по който тя работи с съвета и омбудсмана също. Защото целта е, е хубаво да може да се види как напредва работата и кой пречи на напредъка, защото а, е, има изискване за единодушие, но има и известна, за аноним, е, е известна анонимност. Държавите могат да се крият зад останалите. Благодаря. Първият въпрос се отнася за това, каква е позицията на Европейския съюз по налагането на такъв данък. Действа се в две направления. В краткосрочна перспектива, от една страна и в дългосрочна перспектива. Държавите, извинете, САЩ са в същата позиция. Те също се притесняват от промените в глобален мащаб, така че се засягат всички държави. За това е важно да действаме постъпателно първо в краткосрочна и в дългосрочна перспектива и това трябва да са съгласувани действия. Испания, заедно с други държави членки, счита, че хармонизирането на един такъв данък в Европейския съюз отговаря на стратегията в дългосрочна перспектива. Това изисква промяна на данъчните правила в световен мащаб. Европейския съюз трябва да направи така, че големите технологични компании и големите предприятия изобщо, които генерират доста печалби в цифровата среда, да плащат данъците си там, където извършват своята дейност. Ние искаме да се следват принципа на значително цифрово присъствие за целите на определене на данъка. Трябва да има също ограничено във времето решение за справяне с проблема още от сега, а не да се чака глобално решение. Но и двете решения трябва да са съвместими и трябва да се заложи в Европейския съюз на този данък върху цифровите услуги. Знае, че е трудно, но е необходимо. Има консенсус на различни нива, с различните сектори, различните заинтересовани страни, които също разбират, че този данък може да е възможно за легитимирането на тези предприятия. Що се отнася до втория ви въпрос за групата за етичния кодекс, не разбрах много въпроса, но ние сме за това тази група да работи по-прозрачно. Знае, че е трудно да се постигне баланс по такива деликатни въпроси, които се разискват е, и достъпа до работни документи за тази работна група. Необходимо е да се определят е, границите, в които това може да става. Испания е за повече прозрачност относно функционирането на групата. За това ние сме за това да се публикува на уебсайта на а, съвета с какво точно се занимава тази група. Но все пак а, трябва да се запази самостоятелността на тази група, ако искаме тя да работва ефикасно да може да работи и при закрити врата и на открити заседания. Освен това, суверенитета на тази група трябва да се запази, трябва да се намери отново равновесие между различните интереси. Косе Салафранка има думата от името на НП. Добре дошла, госпожа държавен секретар. Трябва да призная, че Конгресът е, на Испания отхвърли проекта за бюджет, е, така че и този проект, който обсъждаме тук, е, е с неясна съдба. Вие казахте нещо. Вие казахте, че имаме глобални проблеми, но имаме национални проблеми. Трябва да се справим с предизвикателта, свързани с цифровата економика и трябва да се вземат решения. Като имаме предвид, че Испания е не на особено челни места, що се отнася до цифровото новаторство. Не трябва ли да се прави нещо не толкова обременяващо, що се отнася и до данъчното облагане, да се следват държави като Швеция, Финландия, Дания? Считате ли, че може се изгражда социален рай върху економически гробища? Bueno, eh, respecto de... Що се отнася до първото ви изказване относно глобалните проблеми? Глобалните проблеми изискват глобални решения, но когато това се оказва сложно или пък се забавя времето, както в всички сфери на живота са необходими някакви двигатели – така че държавите, които полеха инициативата, като Испания, тъй като тя не е единствената, да внесе такъв проект закон за облагане на някои цифрови услуги, както и за облагане на финансовите услуги. Ние искаме да сме такъв двигател, за да може в последствие да се постигне нужния консенсус между всички държави. Ние направихме това предложение с убеждението, че сме, ще бъдем двигател в Европейския съюз и когато се постигне консенсус в това отношение, Испания ще адаптира своят закон с условията, които ще получат нужния консенсус. Не става дума за обременителна ставка. Това е предложено и в директивата. Става дума само за 3%. Това е косвено данъчно облагане на сектор, който сега не е подложен на данъчно облагане. Той вече е набелязан, но не е облаган с данък, тъй като е нов сектор, нещо, което обаче не е чак толкова ново и затова трябва да се предприемат действия. Идеалната ситуация би била да се постигне консенсус и хармонизиране, но считаме е по-важно да сме водещи в такъв един проект, който изисква постигане на консенсус, който обаче е трудно да бъде постигнат, тъй като някои от държавите не желаят да направят нужната стъпка напред. Не разбрах точно това, което казахте накрая. В е, Испания ние предложихме един проекто бюджет с силен социален акцент, отчитайки приходите и разходите и при спазване на изискванията за фискална консолидация, свързани с дефицита, задлъжналостта, също фискалното правило, свързано с разходите. Знаете, че в Испания сме много по-взискателни в това отношение, колкото в други страни. И за това този проект бюджет предлагаше един баланс между приходите и разходите и с поглед към подпомагане на хората, които пострадаха по време на кризата, за да могат да се възстановят. Yo quiero mostrarle mi, también mi agradecimiento por su presencia. Yo creo que es muy importante. На социалистите и демократите. Радваме се, че представител на испанското правителство и е тук, за да обясни своите съображения за предлагане на такъв данък. А, аз съм съгласен с това, което казвате, но е важно да подчертаем тук, че Испанското правителство предприе три важни фискални инициативи. Първо, в областта на цифровото, облагане на цифровите услуги. Имам въпрос. Каква е реакцията на пред предприятията. Какво стана, когато сте обявили, че имате твърдото намерение да се въведе този данък? Разбирам също, госпожо държавен секретар, че тези данъчни реформи са обещаващи за следващото правителство. Ще има избори, ще има ново правителство но ако се върнете на власт, ще запазите ли тези данъчни предложения? Как действа минималната ставка върху една голяма фирма, която е облагана с 9%, ще, ще се увеличи до 15%, ще се увеличи с 6%. Какво означава минимална ставка? и какво е установено след дискусиите с различните групи. Благодаря ви. Благодаря за въпроса. Относно как реагират предприятията. Това бяха бурни седмици когато предложихме тази фискална реформа, както във всички случаи, има хора, които искат да вдигат шум. Но правителството каза какви са приоритетите му и какво иска да постигне в данъчната сфера. Ние не ги обвързваме с ДДС и други данъци, защото това са въпроси, които са важни за средната класа. Защото има групи, които са подложени на по-високи по данъчно бреме, други на по-малко. Ние вече казахме, че искаме да наложим този данък върху цифровите услуги. Освен това, имаме различни стимули и санкции, които предлагаме върху данъчното облагане на компаниите. Има натрупване през годините, но това, което установяваме, и това са публични данни, въпреки че се подобрява приходите на предприятията, за съжаление това не се отразява върху събираемостта в голяма степен. За малките и средни предприятия бремето е по-осезаемо. Трябва да се анализира ситуацията. За това работим по налагането на минимална ставка. Знаете, че имаше дебат за резултатите, свързани с някои отчисления преди да се обложи дохода. Така че има предприятия, които сега плащат данъци в размер на 9 или на 12%, ще трябва да плащат минимум 15 бъдеще. Първоначално предприятията реагираха бурно, но имаме форум на големите предприятия в Държавната агенция по приходите и там беше обсъдена тази реформа. Ние го представихме като възможност да се възстанови легитимността на финансовия сектор, например, който беше засегнат през последните години. Що се отнася до неговата легитимност. Така че ние искахме да представим това като възможност и така беше разбрано в повечето случаи. Това правителство, както казах в съпителното ми изказване, се ползва от доверието на гражданите и ние продължаваме да държим на този проекто бюджет за изготвянето на който бяха положени много усилия. Работата е свършена и ще го внесем отново на следващ етап. Мигел Урбан Креспо от Обедината левица. Благодаря, благодаря ви, че сте тук в нашата комисия. Когато говорим за европейските институции, за това как да се борим срещу данъчните измами или избягването на данъци, се действа предпазливо, не се казват нещата с истинските имена, а именно, че има данъчни обежища вътре в Европейския съюз и то не какви да е а, фундаментални, свързани а, с избягването на а, плащането на данъци. Най-ярки примери са Люксембург, Малта, но можем да споменем и Андора, Швейцария или след Брекзит. Как това ще се отрази на данъчните обежища? Не успяваме да се изготви списък. Тези списъци, които се изготвят от комисията, не съдържат в вътре никакви а, европейски данъчни обежища. Не само списъка на московици, но и от някои правителства, където се говори за а, Люксембург, а, Андора, Монако, Бахамите и прочие. Синдиката на експертите от държавната хазна имат също свой списък. И така, смятате ли, че има данъчни убежища вътре в Европейския съюз? Ако ги има, не трябва ли да бъдат посочени? Как разглеждате вие този списък? който се изготвя от тази асоциация на експертите. Трябва ли да има общи критерии на ХЕСТа, на други организации, за да имаме един европейски списък, която да не унивинява съществуващи данъчни обежища, а да ги посочва ясно. Благодаря ви. Испания е твърдо ангажирана за, с изготвянето на обща списък на Европейския съюз на държави, които отказват да съдействат в данъчната сфера. Също имаме и национален списък на данъчните убежища. Подкрепяме още от първата минута всички инициативи за административно сътрудничество и помощ в воденето на тази битка. Въпреки това е необходимо да се следи ефикасното функциониране на тези инструменти. През последните години имаше значителен напредък. Например, автоматичния обмен на информация по финансовите сметки, също агресивното данъчно планиране. Обхванати са доста от проблемите, които са отразени в резолюции на Европейския парламент, но разбира се, можем да бъдем още по-амбициозни. В Испания нашето правителство също изготви проекто закон за борба с данъчните измами скоро ще влезе в Конгреса. Там се предлагат много строги критерии и обективни критерии, които трябва да се прилагат при изготвянето на подобни списъци. И като имаме предвид какво се прави, например, в Европейския съюз, ние се съобразяваме с тези предложения при изготвянето на нашите списъци. И ние също предприемаме мерки срещу онези, които са включени в черния списък, онези, които не изпълняват изискванията. Искаме да има механизми за да могат да се анализират резултатите от прилагането на подобни списъци, за да може да се прилагат и във вътрешен план. Вие също споменахте и Брекзит. За нас Брекзит е възможност по време на преговорите за отегляне на Обединеното кралство е предвиден меморандум и споразумение относно Гибралтар, е, където са включени данъчни въпроси. Така ще се коригират е, доста от проблемите, които съществуват и ще се постигне по-добро равновесие в е, този регион. Полето на Гибралтар и Гибралтар. Но, извинете, вие ни отговорихте. Считате ли, че има данъчни убежища в Европейския съюз? Това е важен дебат а, с комисията. Да, но това не е въпрос. Аз естествено не питам за личното ви мнение, а счита ли правителството ни, че има държави в Европейския съюз, които действат като данъчни убежища? Аз не, не считам, че трябва да става дума за това дали вярвам или не, да се прилага обективно, да се прилагат критерии. Когато се констатира, констатира че една държава не изпълнява критериите, тя може да бъде включена в СИФ или в черен списък. Това ми се вижда очевидно. Тази тема е сериозна е, и затова не можем да се осланяме само на интуиция, трябва да съобразяваме с реалностите и да имаме предвид е да се направи нужното тези държави да излязат от списъка, не толкова да се добавят към списъка. Това би било най-добре. Трябва да се работи, за да стане това възможно. Обективно, когато се прилагат критериите, ще има резултати, които трябва да бъдат спазвани и признавани от всички. Свен Гиголт от Зелените има думата. Госпожо министър, много е хубаво, че сте тук, защото след като а, проучихме гласуването в групата по етичните въпроси, виждаме, че има модел – вашата държава продължава да поддържа строгите мерки срещу данченото обежища, данчените измами и да поддържа засиленото сътрудничество в Европейския съюз. Искам да повдигна един въпрос, който поражда различни мнения, а именно черния списък за изпирането на пари. Нашата комисия смята, че постигнал напредък с оценка на зоните и с един по-строг списък. Продължавам да, да чувам обаче, че вашето правителство а, лобира за изваждането на Панама от а, този списък, въпреки че имате добър президент, тъй като господин Сапатеро преди няколко години а, извади а, Панама от испанския списък на данчните обежища и сега Испания а, лобира в Европейския съюз за същото Панама да бъде изваден от черния списък на Европейския съюз. Също така продължаваме да чуваме, че вашето правителство в момента се опитва а, да създаде квалифицирано мнозинство, за да блокира а, новия списък. Бихте ли могли да ни потвърди днес, че няма да работите за изграждането на такова мнозинство. Вие ще поемете ли задължение да подобрите за, за в бъдеще този списък, вместо да се опитвате заедно с Германия, Обединеното кралство, да обедините мнозинството против този списък? Bueno, no sé, creo que, que antes intent... Аз мислех, че се опитах ясно да го кажа. Няма априори някаква позиция на отделна държава и в конкретния случай относно Панама. Въпроса за изпирането на пари, както и други критерии за включване в един или друг списък, но след като се дефинират критериите, ние ще бъдем много стриктни при прилагането им. В нашия проект закон това е отчетено. Ние знаехме това, когато изготвихме проекто закона, искахме да се предвиди много взискателни критерии за включване в даден списък. Така че ние ще трябва да имаме предвид това, когато се актуализира даден списък, да знаем и как това ще се а, транспонира в национален план. През последните години бяха получени доста усилия. През март, е, ако не греша, ще се разгледа този въпрос в комисията. Ако резултатът е определен в един или друг смисъл, Испания ще се съобрази с тях при строго спазване на критериите, независимо за коя държава става дума. Господин председател, извинете ме. Моят въпрос беше изключително конкретен. Ще подкрепите ли а, това списъка, такъв е е в момента да мине, или се опитвате в момента да консолидирате блокиращо мнозинство в съвета срещу този списък. въпроса е много сериозен. И аз питам дали вашето правителство ще позволи на продължението на комисията да мине или ще се опитате да блокирате този важен списък срещу изпирането на пари, такъв какъвто е в момента той може да бъде изменен за бъдеще, но този списък в момента ще го оставите ли да мине или ще го блокирате? No me, coste, no me costa que estemos... Не, ние не се опитваме да блокираме нищо. Благодаря ви. Това беше предално ясен отговор. Благодаря ви, госпожо министър. Е, беше много интересно да чуем за нас как подхождат държавите членки срещу избягването на данъчно облагане. Закривам заседанието.